Ladies and gentlemen. Дами и господа, нека да започнем. Добър ден на всички. Добре дошли. Чуде се, защо хората предпочитат да седнат в дъното на залата, вместо да седнат отпред. Има толкова много места отпред. Иначе, ако останете там в дъното, се получава голямо разстояние между мен и вас. Радвам се да видя такова масово участие в този късен час. На последният работен ден на парламента преди коледната вакансия. Това е семинар, организиран от нашата комисия с съвместно сътрудничество с Генерална дирекция по външните политики и на Европейския съюз. Темата е реформа на инструмента на Европейския съюз за защита на търговията. Нека да кажем, че този семинар, както и всички останали, се излъчват по интернет. Така че ние имаме една глобална, едно глобално изслушване и протоколът е достъпен, ще бъде достъпен за всички в архивите на Европейския парламент. Ние сме много прозрачен парламент, с много прозрачна работа. Нека, нека сега да въведа темата и да кажа защо сме тук. Преди три години комисаря Дегухт застана пред нашата комисия на изслушване за поста комисар. Така беше избран на настоящия си пост. И още тогава той заяви своето намерение да подобри европейските инструменти за защита на търговията. Той също каза, че първо смята да преразгледа въпроса дали нашите инструменти могат да бъдат променени, когато економическата криза в условията на настоящата економическа криза. И тази оценка трябва да се направи в контекста и на промените в резултат на преговорите от Доха. Първата ми забележка е дали, няко, дали всички тези условия на комисаря са били изпълнени до сега. Комисията предприе изготвянето на законодателно предложение за инструментите за защита на търговията. Имаше обществени консултации, които приключиха тази есен и след това комисията публикува една много подробна оценка на европейските практики за защита на търговията. Законодателното предложение се изготвя в момента. Очакваме то да пристигне в, парлам... в парламента следващите месеци. Научихме, че процеса на обществените консултации – показаха силно разминаване на становищата между отделните заинтересовани страни. Износители, вносители и други големи компании. Отговорът на обществените консултации е, че има желание за подсилване на а, инструментите за защита на търговията – Резултатите са, че заинтересованите страни искат да участват повече и да допринесат повече за всяко изготвяне на законодателно предложение. Определено сътрудничеството с трети страни е много важно за повечето и искат тези фирми, искат подкрепа. Имаше също и други предложения, които бяха направени от заинтересованите страни за по-добра подкрепа на малките и средни предприятия, за по-добра борба с а, различни а, некоректни практики, за защита на вноса и износа на суровини и така нататък разбрах, че, например, синдикатите искат възможност за по-добро участие. Но доколкото виждам, това не е отразено в резюмето на комисията. И те първо ще видим доколко новото предложение ще отрази исканията на заинтересованите страни. И със сигурност ще ни е интересно да видим нивото на амбиции на комисаря в това отношение. Парламентът стигна до заключение, че е време да се ангажира и да създаде свое собствено становище, да повиши информираността си и да се заинтересувам повече за залога, така че ние в парламента сме готови да започнем преговорите. И сега нека да ви представя нашите оратори. Господин Франк Хофмайстер от лявата ми страна е заместник, ръководител на ам, кабинета на господин Дегухт. Неговата отговорност е и модернизацията на европейската ДДС. И той е тук по инициатива на комисията. Франк Хофмайстер първоначално беше член на правната служба на комисията и по-специално отдела външни отношения. Има докторат от университета Хайделберг и е а, лектор в много университети в Хага, Мастрихт, Оксфорд и а, университета в Флоренция. Първият ни експерт в това отношение е доктор Вермуст, който е а, ръководител на Световният институт по търговия в Берн и ръководител по външни политики а, в Брюксел като консултант от 1995 година с специалисти в проблемите на износа и най-вече митнически процедури и инструменти за защита на търговията, споразумения за антидъмпинг и подобни практики. Другият ни лектор е професор Жак Буржуа, който е от Колежа на Европа който има голям опит като съветник на компаниите в областта на търговията и много често представлява различни клиенти в споровете, регулирането на споровете пред СТО. Професор Буржуа работи като един от основните съветници на комисията и се занимава с външната търговска политика. И от няколко години е и ръководител за прилагането на европейските регламенти, антидъмпинг и борба с незаконните търговски практики. Така, нека да дам думата на господин Хофмайстер от името на комисията. Имате думата. 10 минути. Благодаря, господин професор Морера, уважаеми дами и господа, бях помолен да представя накратко целите на нашата процедура по модернизация. Нека да започна с въпросът, който беше зададен, а именно изпълнени ли са условията за които комисарът Дегул говори по време на своето изслушване? Отговорът ми е и дай не. Ясно е, че е, на времето, когато той встъпи в служба, не, можем да очак... не можехме да очакваме е, задънената улица от Доха да продължи толкова дълго. Направихме доста инициативи, но за сега стана ясно, че голям брой проблеми ще останат и за напред. Въпреки, че имаше доста очаквания от конференцията Бали за следващата година, резултатите надали ще бъдат по всички въпроси. По економическата криза ясно е, че не сме я преодолели, но има признаци на подобрение. И така, кои са причините за стартиране сега на тези инструменти, а именно, че нашите инструменти са устарели, Те се датират от 95-та година и междувременно търговската среда се е променила много. Виждаме нови теми, които излизат, нови предизвикателства. и опити за отмъщение, така да се каже. И сега мисля, че е време да стартираме отново ня... нещо, някаква промяна. Такава беше инициативата и на, комис... на председателя на комисията Баросо. Радвам се, че тук сте стартирали също с тази тематика и сте готови да се занимавате с тази комплексна, тежка тематика. Сигурно вече знаете, имаше обществени консултации, между, които протекоха между април и юли тази година, първата конференция и резултатите от тези консултации станаха достъпни октомври месец. Комисията прояви интерес, задълбочен интерес към отговорите на заинтересованите страни. Имахме над 300 отговори. Две трети от тях от различни синдикати, от асоциации и едва 10% бяха също и от различни обществени организации. Та виждате, можахме да почерпим много идеи от тези отговори и комисията също може да почерпи опит. И сега основните цели, които се покриват от инициативата, са 7. Прозрачност, предвидимост, първата, борба срещу тези относителни действия. Трето, ефективност – сътрудничество между ползвателите на инструментите и разследващите екипи. Това е 4. Преразглеждане на практиката, т.е. да видим какво ще стане, примерно, след като имаме 5 години прилагане на тази практика. И голям брой съдебни решения вече бяха и публикувани във връзка с процеси от СТО. И ние искаме да използваме вече съществуващото законодателство в това отношение, за да развием въз основа на него нашите инструменти. Е, времето ми е ограничено, така че ще се спра на няколко основни точки. В областта на прозрачността, предвидимостта, тук въвеждаме една специална клауза. За трансфер. Когато, примерно, някоя стока се трансферира, се превозва, да не може да бъде докосната вече, да, да не може да се спре. И също не може да се променя закона, докато пратката е на път. В, по време на консултациите говорихме по този въпрос. Отговорите бяха много разнообразни, но ние считаме, че е много важна тази точка, за да се осигури бъдещата прозрачност и предвидимост на нашето законодателство. Вторият основен въпрос – е, е насоките, свързани с нашите практики. Знаете, че има голям брой технически въпроси, които само експертите могат да следят цялата същност на въпроса. И относно обществената информираност, ние смятаме да резюмираме тези практики в един наръчник, в една инструкция. инструкции, пак за да се увеличи предвидимостта на практиките на комисията. Така както казахте и вие, ще бъде важно да включим в този наръчник и възгледите, които получихме по време на консултациите. Втората цел, за която говорих, е борбата срещу ответни действия, които се прилагат в някои случаи. Много пъти трети държави, които а, се срещу които са насочени нашите, нашите мерки за защита на търговията, решават да предприемат ответни действия и да не си сътрудничат с службите на комисията. В такава ситуация вярваме, че е нужен много силен отговор и е, за да го направим, имам, трябва да прилагаме случаите ex officio и но не винаги е лесно тези ответни мерки да бъдат идентифицирани и да се докаже, че са такива. Та, нашата идея е да създадем някакво сътрудничество между индустрията и комисията в този контекст. И ако има такива случаи ексофицио, пак трябва да ни се докладва от индустрията. Тоест, ще бъде много половинчато, ако комисията сама реши да предприема действия. Напротив, ние имаме нужда от сътрудничество с индустрията за случаите екс-официо. Ако успеем да ги идентифицираме. Третата точка, за която говорих, е прилагане и ефективност. И тук виждате един от наречените плюсове на СТО – а именно ролята, която не идва от националните задължения, от международните задължения и СТО и така наречените по-малка роля, свързана с задължения. С мита, извинявайте. Което също а, е част от стратегията. Смятаме, че тази роля може да бъде да не бъде прилагана в някой случай. А именно в случай, когато открием измама, някакви субсидирания или заобикаляне на задълженията. И в такъв случай тези мита няма да се прилагат както е предвидено и ще се наложи цялостната им стоеност. И имаме нужда по този начин, се надяваме да постигне по-голяма ефективност на инструментите. По сътрудничеството вече, мисля, сме го разисквали, но нека само да кажа, че оптимизацията на практиките за преразглеждане е много важна. Има въпрос за това какво трябва да се направи, когато се поиска преразглеждане на практиките. И, и примерно комисията установи, че условията не са удовлетворени. Не, не са удовлетворителни. И дали няма а, да е по-добре и по-справедливо да се върнат сумите, които са платени като мита, ако има такова плащане, не е трябва. И нивото на митата също трябва да се вземе предвид при подобно преразглеждане и то трябва да стане в зависимост от економическата ситуация. Виждам, че времето ми изтича. Няма да вляза в детайлите, свързани с законодателството. А, давате ми време. Добре, благодаря. А, имаме доста правила, които искаме да включим. Имаме съдебни решения, които също искаме да включим. Те са свързани с дефиниции и с ваша помощ мисля, че постигнахме една ускорена процедура и не мисля, че ще има някакви противоречия от политическа гледна точка. Други области в консултациите, които по не сме готови да следваме, Предполагам, че и колегите ще засегнат тази тема. Нека само да кажа няколко последни думи, заключителни думи. В комисията имаме процес на оценка на въздействието. В момента, в който тази оценка се завърши, бихме могли да започнем процедурата по приемане на предложението. Очакваме това да стане в началото на следващата година, т.е. готови сме. И можем да се върнем тук и да се обърнем с конкретно предложение пред вас, пред съвета и под ваше председателство, надявам се, ще успеем да постигнем успех. Комисията е силно заинтересована от един уравновесен, прагматичен подход и модернизация и молим за вашата подкрепа. Благодаря. И аз благодаря за представянето на позицията на комисията, както и следващите стъпки. Следващият експерт Едвин Вермулст. Of... От университета в Берн. Добре дошъл. Аз съм силно привързан към институцията в Берн, защото съм завършил този институт. С умиление си спомням този си в Берн. Имате думата. Отново можете да ползвате същото време, както преждеговорившия. Благодаря ви, господин професор, за милите думи. Аз преподавам в института в Берн, както и в Барселона. Също така съм е, юрист, който практикува в Белгия търговско право. Както каза професор Мория, работя най-вече за износители и вносители. Важно е да разберете с какво се занимавам, каква е практиката ми. Занимавам се най-вече с дружества, които биват обвинени в дъмпинг или друг тип твърдения. Няма много време, за това набързо. Ще изследвам седемте теми, които зададе комисията, поне на пет ще се спра. В самото начало трябва да кажа, че от 1987 година на Сетне съм извършил различни сравнителни изследвания на инструменти за защита на търговията и в Штатите, и в Канада, и в Австралия. Също така съм се занимавал с новите пазари, като започнете от Индия и свършите до Тайланд във всички тези проучвания забелязваме, че има две системи. Едната е американската система на САЩ и европейската на Европейския съюз. Във всички други системи по света, където се използват такива инструменти за защита на търговията, се следват тези два вида. Могат да следват или американската система, или европейската. Така или иначе, те обикновено решават да следват европейската система. Защо подчертавам това? Защото е важно да се разбере, че факта, че другите държави следват европейската система, означава, че я следват и в добрите и, и в лошите и страни. Някои от правилата СТО+, например, а лошите страни но има и липса на прозрачност. Това е една от лошите страни. Фактът е следният. Независимо дали това се харесва на Съюза или не, Европейският съюз играе водеща роля, което има последици за част от предложенията, които прави Европейската комисия. Ако се приемат тези предложения, аз съм сигурен на 100%, че те ще бъдат последвани и от други държави. Now, let me go quickly, because we don't have so much time, into these uh, themes, the seven themes that have been... Седемте теми, които посочи Европейската комисия. Увеличена прозрачност на първо място. От това, което казах по-рано, най-вероятно разбирате, че това за мен е най-важното. Според мен това е аспектът на инструментите за защита на търговията на Европейски съюз, който е най-слаб. Нещо важно. Фокусът на тези инструменти се промени, що се отнася до географски цели. Доста дълго Целите бяха разпръснати. Миналият век имахме много дела срещу Япония, срещу Корея, дори и САЩ. Но, както знаем, последното десетилетие най-често делата бяха с Китай и до известна степен Виетнам. Това не са пазарни економики и това е много важно, защото за тях системата е много по-малко прозрачна, отколкото при пазарните економики. Не зная доколко, доколко сте запознати с подробностите, но набързо да обясна. Например, когато една държава не е пазарна економика, то тогава не се вземат предвид вътрешните цени, а аналогови е, цени от друга държава, която е пазарна економика. Някои производители Част от тях ще ви предоставят информация, но тази информация е поверителна, което пък означава, че когато имате дъмпингов случай в държава, а, като не е пазарна економика, крайна сметка не се знае как е била калкулирана крайната цифра, а, което е различно при пазарните економики. Значи, когато имаме такива дела, няма прозрачност по изчисленията и затова е много важно да се следва процедурно как вървят нещата. Хубаво е да има предварително оповестяване. Това е добра идея. Това да бъде вързано с някакъв вид клауза за транспорт на стоките. Това няма да помогне, между другото, много, защото едва ли ще се подобри много в сравнение с настоящата система. Положението. Обикновено тези предложения не са добре издържани и информацията изтича а, още преди да се наложат митата. След това, ако решението за временни мерки се публикува малко преди това или се оповести няколко седмици преди това, то тогава едно предложение да не се. А, тоест, всичко трябва да се оповести. И двете страни трябва да, да оповестят цялата информация. Например, някакъв вид резюме на жалбата, когато се подаде исковата молба. А по-настоящем това става само когато започне делото. Така се прави в САЩ. Там нещата работят добре. В много случаи самите жалбоподатели подават информация, която изтича, че е подадена жалба. Ако не изтече информацията от тях, тя много често изтича от другаде. Така че имаме две системи. Официалната система, която е поверителна, докато не започне самото дело, и неофициалната система, където в крайна сметка всички така или иначе знаят всичко. Similarly, I think we could talk about expiry reviews uh, if there is a request. След това може да говорим за крайен срок или изтичане на срока като клауза, което също трябва да бъде публикувано. Доклади за верифициране. Това, е, това се прави от Европейската комисия и нейни служители, които биха могли да се предоставят на заинтересованите страни. Ако се даде информацията на комисията за борба с дъмпинга и а, подобни а, видове процедури, то това може да стане, но на, по-настоящем не е задължително на предварителния етап. И така стигам до втората тема борбата срещу ответни отмъстителни действия екс-офисио разследванията не са отговор, ако имаме страх, че ще се приемат ответни мерки. Ако Европейския съюз а, тръгне в тази посока, и други държави ще го последват. Има държави, които го правят по-настоящем. Перу започна служебно разследване с, срещу Китай но това е важно, но там нещата са доста раздробени. По принцип тези служебни разследвания, които започват, ако погледнем всички споразумения антидъмпинг а, във времето, ще видим, че идеята там е да се намери решение, когато има по-разбит промишлен сектор. Но предложението на комисията отива отвъд това, доколкото разбирам, така че може да се използва във всички случаи и със сигурност и други държави ще се възползват. Това, което също се забелязва, е, че последните случаи тези санкциониращи ответни мерки а, обикновено са само слух и ако това се случи, то тогава процесът не е прозрачен. Защото има голяма степен на поверителност. Преди 10 години такива неща не се случваха, сега обаче се случват много често. След това ефективност и прилагане на а, инструментите за защита на търговията. Идеята за такива разследвания по служебен път вече се вършат от Европейската комисия. В случай на измама също може да се прилага по, а, при случаи с по-низки проценти. И в крайна сметка трябва да има защита на вътрешната промишленост. Не бива да се защитава вътрешната, вътрешно-националната промишленост повече, отколкото щетите, които би понесла, ако има дъмпинг. След това има мита, които се основават понякога и на факта, че се подават субсидии към дружествата трябва да се подава необходимата информация на разследващите. Ако бъде наказан наказана страната или съответното дружество, че не прилага по-низката митническа ставка от а, тази, която е приета, то тогава нещата се осложняват. Говори се за изтичане на срока, според мен не е нужно това. Всяка заинтересована страна има право да поиска средносрочен преглед. Това не се случва много често, но понякога се случва. Комисията има желание често да съчетае двата елемента, така че за мен това не е необходимо. И накрая, доктор Хофмайстер също каза, връщане на митнически ставки, ако мерките не бъдат удължени. Това е справедливо и съответно трябва според мен да бъде включено. С удоволствие ще отговоря на допълнителни въпроси. Благодаря ви. И аз ви благодаря, казва председателя. Сега професор Жак де Буржуа от Колежа на Европа. Отново 10 минути. Благодаря, господин председател. As my dear colleague... Както а, моя уважаем колега вече поясни, ние сме тук, отстрани, един до друг, но не защитаваме една и съща страна. Всъщност аз съм малко като защитник. Днес защитавам престъпниците, пък утре защитавам жертвата. Тоест, аз съм бил в ситуации, в които защитавам жалбоподаващата страна и съм бил в ситуации, в които защитавам и износителите. Няма да се съглася задължително с всичко споменато от господин Хофмайстър и вероятно ще засегна и някои моменти, на които той не се спря и които и другия колега не спомена. Първата е свързана с започването на разследване. Европейската комисия а, разглежда жалбите и оплакванията с много високи стандарти, вероятно по-високи, отколкото другите разследващи а, звена. Ползата е, че по този начин се минимизира риска накрая комисията да бъде принудена да каже, ами в крайна сметка няма дъмпинг, няма субсидиране, няма а, вреда, която да е нанесена. Минусът обаче е, че времето за съставяне на жалбата е и вид а, цена, която се плаща за самото разследване. Между 6, 60 000 и 100 000 евро са разходите само за подготовка на една жалба. И като се добавят след това и разходите за самото разследване, дами и господа, тогава се оказва, че а, разходите за а, използване на тези инструменти в Европейския съюз а, се оказват възпиращи, особено за малките и средни предприятия. И тук мисля, че комисията трябва да обмисли малко повече именно този конкретен проблем и може би да си представи някаква по-опростена форма на въпросник за малките и средни предприятия. Що се отнася до а, ответно санкционните мерки, да, наистина едно разследване а, инициирано служебно, може би не е много полезно, особено ако то се занимава с проблем, където европейската индустрия се представя от една, две, три или четири а, предприятия, тогава да не се разкрива през, пред изнасящата страна коя е европейската фирма, и наистина е безмислено. Няма никакъв а, смисъл. Все пак обаче тези ответно санкционни мерки са истински проблем. Аз самия участвах в а, случай, в който потенциалният жалбоподател след едно известно време ми каза, ами не, не, не, аз няма да продължа. И явно причината е била заради санкционни мерки от страна на изнасящата държава. Това е много общ проблем. Може комисията наистина да не успее да укрие имената на европейските а, фирми, за които става въпрос, но едно с започване служебно страна на комисията е много сериозен знак за износителите и смятам, че комисията трябва да бъде подкрепена в това отношение. На второ място искам да се спра на правилото за по-низкото митническа, е, по-низката митническа ставка. Това е СТО плюс правило, което трябва да бъде прието, трябва да бъде прилагано. И все пак обаче, дали трябва обаче да се прилага и при митата за заобикаляне и освояване. Защото при тях става въпрос за компании, фирми, предприятия, които не спазват правилата. Трябва ли те да се възползват от това правило за по-низко мито? при субсидирането става въпроса за поведение от страна на дадено а, правителство, а при дъмпингът става въпрос за поведение от страна на едно предприятие. Не трябва ли това да е разграничаващ елемент при прилагането на правилото за по-низката митническа ставка? А, така че, дами и господа, намираме се в малко странна ситуация по отношение на ефективността и прилагането. Система изисква Тоест комисията е в такава система, която има нужда от сътрудничеството на европейската промишленост, вносителите, износителите, какви са санкциите. Никакви. Нула. Да, точно така. Разполагаме с доказателство. Да, да, и в случаите и на освояване, и за обикаране на правила. Е, там, вероятно, ще има по-кратка процедура, която ще доведе до допълнителни мита, но това не са санкции. Това не са реални е, санкции. ако сравним ситуацията в европейските правила за лоялна конкуренция, там ще видим, че има санкции, глоби, наказания, предвидени при несътрудничество. Не би ли следвало да си представим възможност за налагане на подобни санкции при несътрудничество. Защо има такава разлика между правилата за конкуренция и правилата за защита на търговията? Другия момент, на който искам да се спра, е свързан с прозрачността и предвидимостта. Тук съм съгласен с колегата, който говори преди мен, Вермост. И наистина трябва да има преглед на давността и всички тези моменти, на които се спря той. Но, за съжаление, не видях, и тук наистина говоря от а, гледна точка на моята правна професия, не виждам как комисията не може да приеме едни указания за интересите на Съюза. Особено сега в новата система с делегирането на правомощия, предвидено от договор от Лисабон. Нека да си зададем за момент въпроса какво означава интерес на Съюза. Това означава, че щом има констатация на дъмпинг или субсидиране, плюс вреда, която е нанесена от дъмпинга или субсидирането, интерес на Съюза означава в настоящата ситуация, ами я да го оставим това на страна и да решим, че няма да има мерки Последователно ли е това, дами и господа? Има ли каквото и да било съответствие с включеното в правилата, с, с член 290 за от договор за функционирането на Европейския съюз? Тези области трябва да бъдат запазени за юридически акт и не подлежат, не са обект на делегиране правомощие. Тук за интереса на Съюза е необходимо да бъдат очертани елементите, които комисията да обсъди с процедура по комитология, когато се оценява този интерес. Много благодаря, господин председател. Бих исках наистина да спазя вашите изисквания по отношение на а, времето, което ни се полага и с удоволствие ще, оставя, ще отговоря на зададените въпроси. Кратко и ясно, казва председателят. Нека да започнем дискусията с основните заинтересовани страни. Това е практиката, обичайната практика при моето председателство. Нека чуем Бизнес Юрап. Конфедерацията на европейските предприятия. Сред нас е госпожа Сервет Гюрен, която е заместник-председател на работната група по инструменти за защита на търговията на Бизнес Европа. Имате думата. Нека да кажем за 5 минути. Благодаря, господин председател. Дами и господа, благодаря за дадената възможност на Бизнес Европа да а, говори тук на този семинар. Тези инструменти са и създадени за по-добра конкурентно способност. Ние споделяме това становище ще имаме по-конкурентно способни предприятия и ще ни се подпомогне по този начин да преструктурираме нашата политика. В един свят на отворена търговия с настоящите предизвикателства заради големите и комплексни търговски потоци имаме нужда от такива механизми за незаконна и нечестна търговия. Трябва да се приборим с дъмпинга и и да спазваме принципите на законите. Тези инструменти съвпадат с споразуменията на СТО и са ясен пример за непротекционистични инструменти, които а, влизат в сила по споразуменията на СТО. И спазват интересите на всички заинтересовани страни. Така че Европейският съюз вече е, дава е, ясен признак за обвързаността си с международните споразумения. Ние в Бизнес Европа силно вярваме, че едни такива уравновесени инструменти не трябва да бъдат обезличавани от настоящата хармонизация на законодателството. Това беше едно от условията, поискани от председателя Баросо, когато беше поискана модернизация на тези инструменти. Системата от практики, свързани с тези инструменти, е добра, но имаме нужда от допълнително подобряване. В настоящия контекст ние смятаме, че е абсолютно необходимо да се въведат разпоредби към инструментите, свързани с практиките, с основните суровини. Вярваме също, че изкривения достъп до тези суровини води до неправилна конкуренция. Например, проблеми с цените или пък изнасене, мита за износ. И не можем да си позволим да нямаме междинни прегледи. Смятаме също, че по случаите с изкривяване на достъпа до суровините не трябва да единствено където ще се прилагат тези инструменти, но и дъмпингови случаи и други. Въпросната клауза за преноса на товари вече беше дискутирана. Трябва да влезе в сила и по този начин ще се гарантира сигурността на пратките в тези несигурни времена. И накрая, Искам да се възползвам от дадената ми възможност, за да подчертая тревогата на Бизнес Европа за настоящата тенденция за намаляване на значимостта на източниците. Трябва да сме сигурни а, как ще се справим в настоящата економическа ситуация. Индустрията, защитата на индустрията и инструментите, които ще й се дадат, трябва да са основен приоритет. В заключение, всяко неравномерно едностранно решение рискува да влуши ситуацията от економически гледна, економическа гледна точка. Трябва да сме сигурни, че получаваме качествен продукт за добра цена. Но най-важното е да сме сигурни, че тези продукти винаги ще са достъпни на една справедлива цена с добро качество. Радваме се, че комисията е стартирала такова предложение и благодарим за дадената възможност да дискутираме проблема днес тук и вярваме, че ще подкрепите индустрията. Благодаря. Благодаря. А сега има и други заинтересовани страни тук, а именно синдикатите. Много често техните членове с основните потърпевши на нелоялни практики. Тук е Том Дженкинс, който е основен съветник на, на генералния секретар на ЕТЮК, Европейската конфедерация на синдикатите. Имате думата. Пет минути. Благодаря, господин председател. Първо, нека да кажа, че сме съгласни с социалните партньори. Подкрепяме тях, казаното от тях. Ще се опитам да бъда крата. Искам да кажа няколко основни неща. Първото е съгласуваността на инструментите в индустриалната политика. Няма да влизам в детайли, но мисля, че по тази основна тема не можем да разгледаме инструментите отделно от развитието на индустриалната политика на Европа. Ние не взимаме просто един списък и а, да ги казваме отделно, след като Европа вече е част от глобалното село, ако мога така се изразя. Не можем да говорим за проте... протекционист... протекционизъм, без да говорим за а, справедлива игра. Виждате какво става. Навсякъде виждаме надписа, произведено в Китай. Но ние не бива да забравяме стойността в веригата. Имаме нужда не от дъмпинг, а от недостойни условия на работа. И също така защита на околната среда. Това са основните точки. Искам да благодаря е, на вас, господин председател, за това, че казахте във вашето въведение. Синдикатите наистина са заинтересовани по тази основна точка. И беше казано, мисля, че комисията не мисли да следва нашите препоръки, защото нашите станов... нашето становище не се включва в казаното в комуникето на комисията. Аз мога да ви кажа, че става въпрос за стотици организации. Ние представяме европейската работническа сила и ние имаме един отговор, но това не означава, че след трябва да слушате лобистите. Вие бяхте достатъчно любезен да споменете, че синдикатите могат да подадат жалба в подобни случаи, но поне за сега не е такъв. Не е така на практика. Има независими консултанти и още преди комисията да започне да приготвя текстовете си, беше станало ясно. Синдикатите могат да внесат жалби по същият начин, както и компаниите за случай екс-официо. Разбира се, има няколко, случ... няколко варианта, по който може да се направи това. В Съединените щати може да стане директно, директна жалба в Южна Африка, в Нова Зеландия. Синдикатите заедно с компаниите могат да подадат жалба. За нас ще бъде по-лесно да следваме пример на Съединените щати. Но трябва да имаме система, при която индустрията в рамките на социалния диалог може да стартира подобни жалби проблемите свързани с съответни действия, относителни действия. Такъв е случая с Китай. Понякога те, понякога те правят такива ответни действия, дори преди ни да сме предприели каквото и да било. Така че мисля, че тук жалбите ще помогнат. Мисля, че изразходих времето, което беше дадено. Не, всъщност не съм, но благодаря за дадената ми дума. Благодаря. А сега давам думата за дискусия ще дам думата първо на, на депутатите от нашата комисия. Ти... И така, Франциска Келер е първа. Thank you very much. Thank you very much for all the stakeholders and speakers. Благодаря на ораторите. Няколко въпроса ще повдигна. Прозрачност на първо място. Винаги всички са за прозрачността. Трябва обаче да знаем, че това може да се окаже опасно. От една страна е хубаво, от друга страна обслужва интересите на а, големите вериги, а не на унези, които след това стават обект на дъмпинг или субсидии в САЩ. На, ефект, на ефикасността сега ще се спра за временните мерки. Трябва да са по-кратки сроковете. 9 месеца е доста дълъг период. Много неща могат да се случат. Вижте и спора Китай-ПВ. Освен това, може да има и много проблеми. След това за по-малките мита practice of other countries don't do the same and why the EU should apply lesser duty rule. Защо да се прилагат правилата за най-низките мита, особено ако държавата има социални и трудови права, които са под минималните прагове? След това, клоновете на европейски дружества в трети страни трябва ли да бъдат включени? в общите интереси на Съюза, защото ако искаме да понижим процента, може да остави място за това клоновете да бъдат считани за такива и тогава ще е по-нисък шансът да се започват дела. Има и други въпроси, които не се засягат в предложението на комисията, за които искам да говоря. По-лесни процедури за МСП бяха споменати. Да, ние сме за, тъй като наистина за тях е много трудно в момента. След това още нещо. Най-големият ни интерес е социалния и екологичен дъмпинг. Трябва по-ясно да се каже, що е то щета, за да може да се вземат предвид, например, и климатичните изменения. Това е изключително важно, имайки предвид, че сега те се смятат за економически много скъпи и съответно могат да се усетят дори. Както и всички други незаплатени екологични щети могат да бъдат приравнени на субсидии. Така че международните е, съдилища би трябвало да го вземат предвид. Правилата за субсидиите трябва да бъдат Е, преразгледани на ниво СТО. Ако погледнем настоящото определение за материални щети, не спазването на стандартите за защита на климата, както и социалните стандарти, или пък не намаляването на парниковите газове, трябва да бъдат разглеждани като субсидии също. Има и други проблеми, но Европейския парламент винаги е твърдял, че трябва да се постигне съгласие по климатичните изменения и включването им сред част от стандартите. Трябва да има модернизация, защото ако искаме реформа и модернизация, то тогава трябва да се вземат предвид новите а, предизвикателства. Подкрепяме предложението синдикатите да могат също да подават жалби и да могат а, да бъдат страна в съда. Участието на синдикатите ще бъде много важно, когато се вземат предвид особено потенциалните загуби на работни места. И накрая разочаровани сме от това, че комисията иска да удължи времето за разследванията и при ответни мерки. В Омнибуса се обсъждат част от тези въпроси. Те трябва да бъдат част от общия политически диалог. Това бе всичко. Очаквам идеи от вас. Благодаря. Винаги съм готов да ви отпускам повече време, защото, макар че често не съм съгласен с вас, трябва да ви кажа, че ми е много ми харесва това как се готвите, че сте много сериозна за, към работата си в нашата комисия. Next, uh, I have to limit the time. <laughs> Трябва обаче все пак да огранича времето за изказвания. Седем души са поискали да се изкажат от моята собствена комисия. И трябва и други да участват все пак. Така че по две минути от тук на седне. Първата жертва So be... Реймут Шулц. Съвсем накратко. Е, and you, you guess, uh, I guess that you know that I will go in the similar direction. Знаете, че ще се изкажа в същата посока като Франциска Келър. Имам проблем обаче с подхода. Вижте, има щит на тези постери. Значи не се занимаваме с това, с което трябва да се занимаваме. Говорим за позицията, по промишлената политика, търговската политика днес. Глобализираната економика изисква от нас нови отговори, нови решения. Проблема с суровините, например. откъде да ги набавим, за да имаме производство и съответно да създаваме и работни места. Отговорът трябва да бъде също така, че и нашите инструменти за търговска защита трябва да отразяват тези предизвикателства. Сериозно трябва да обсъдим въпроса какво означава екологичен а, дъмпинг и съответни а, средства, които да се заделят на държавите за справяне с конкуренцията, която идва с политики от 19 век в 21. И за това искам да допълня, че мога да критикувам и синдикатите. Разбирам искането на ЕЦБ, но не бива да забравяме какви са критериите. Разбира се, че трябва да се отговори на потребностите на служителите по цял свят. И затова казвам, че нашите инструменти трябва да бъдат на нивото на предизвикателствата. Европейската комисия искам да попитам следното. Имате ли критерии за включване на тези огромни глобални предизвикателства в своите предложения? Правата на интелектуална собственост сега. В нашите инструменти за търговска защита трябва да включим и с, и въпроса за правата за интелектуална собственост. Въпроса с фотоволтаиците и Китай. Идва тук като пример. Тук губим конкурентното си предимство. Така че инструментите за търговска защита и предложението от комисията трябва наистина да отговаря на изискването на 21 век. Сега колегата от НП. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници за интересните изказвания. А, сега, нека да влезем в конюнктурния контекст. Ние се намираме в криза. Е, Европа живее в един период на умиране на индустрията и а, смятам, че е важно това преразглеждане да се впише в общата настояща политика, защото ситуацията въобще не е същата спрямо момента, в който комисията започна консултациите. Относно това преразглеждане, говорим за модернизиране на регламента и забелязваме, че по време на консултациите по-голямата част от заинтересованите страни са отчели, че системата е ефективна, като се погледне, че е, фактически резултат 25% само са чели, че системата не функционира както трябва не бива все пак настоящата ни политика да се счита като един вид отслабване на инструментите, защото по този начин ще се стигне до унищожаването на разпоредбите в момента, в който Европа има нужда от една силна индустрия. Мисля най-вече за Китай, защото Европейския съюз настоява за справедлива търговия. И не бива китайците да считат, че ние просто сме свалили критериите. Относно използването на тези разпоредби, трябва тези разпоредби да бъдат справедливи, да бъдат разумни и за тази цел трябва да търсим леснота на използването им. Именно за това господин Дегух стартира тези консултации. И от момента, в който имаме конкретна аргументация за използването на тези инструменти, вече можем да очакваме от заинтересованите страни да бъдат действащи и да се инвестират и технически, и финансови средства. Относно процедурите ex officio, те са наистина на място. Имат, разбира се, и своите предимства. Първо, че се избягва тежка, тежък съдебен процес и второ, се премахва риска или поне се намалява риска от подобни ответни относителни мерки. Относно прозрачността, Времето ви изтече, казва председателя. Добре, добре, само искам да задам въпроса, свързан с преразглеждането на регламента. Защо сега просто не го модернизираме? Защото от 95-та година насам 6 пъти сме се сблъсквали с изменения на регламента, но нито веднъж не е бил преразглеждан основно. И бихте ли ни обяснили защо предвидените мерки такива каквито са описани в консултациите, ще ни гарантират по-лесна употреба и по-ефикасна употреба на инструментите. И последен въпрос. Какъв е интереса на Европейския съюз да запази това минимално право, което се споменава тук? Благодаря. Uh, next, uh, speaker... Следващият оратор Франк Пруст. De l'EPP. Е oui, monsieur le благодаря, господин председател. Благодаря, благодаря на всички участници. Две, три забележки. Първо, сроковете между подаване на жалбата и окончателните мерки са поне пет пъти по-дълги от това, което съществува в Съединените щати. Там, докато в Европа има един или два месеца такъв срок, в Европа окончателното чакане е 9 месеца. Второ, мерките, компенсаторните мерки е поне 35 пъти по-малък спрямо Съединените щати. И трето, Европейската комисия не използва процедурата екс официо, която позволява самосезиране. И погледнато от този ъгъл, не съм много съгласен с тези инструменти, тази позиция, като че ли не само моята, ами е позицията на поне 80% или повече от индустрията. Не бива да отговаряме на призивите на протекционизма, особено в настоящата криза, вярно е, но Европейския съюз трябва да има много добър арсенал от инструменти, който да му позволява достатъчно голямо поле за маневри в преговорите с нашите търговски партньори и повече справедливост на практиките. Няма да подобрим тези практики, ако подобни ответни процедури могат да засегнат нашите фирми. Как, трябва, не бива да забравяме, че а, между основните ни изисквания са и екологични и други. Иначе Европа няма да може да се защитава срещу нелоялни търговски практики. Наскоро тази сутрин говорихме в това отношение за фотоволтаичните батерии. Относно разследванията, те са много тежки, вървят тежко, но са много важни за установяване на справедливост. Както вече казах, Съединените щати са, имат много, два пъти повече персонал в разследвания, антидъмпинговите разследвания и са много по-реактивни в това отношение. А, ако увеличаването на персонала в Европейската комисия с 100 души успява, би могло да спаси стотици хиляди е, работни места, защо да не го направим? И накрая, ако имаме инструменти, които са по-слаби, но пък са се доказали с времето, защо комисията сега е решила да ги променя? Защо нямаше истинска реформа през 2006 и комисията смята ли, мерките против субсидирането да станат по-достъпни. Благодаря. Благодаря, Павел Залевски, НП. Uh, uh, Благодаря. Много е важна тази дискусия, но съм малко изненадан, между другото. Говори се за модернизация на инструментите за търговска защита а това върви срещу предишните изказвания на комисаря Дегухт. Сега ще говоря на полски. Час, gdy przemysł unijny змежа се... Благодаря. Промишлеността на Европейския съюз е изправена пред една криза, така че това не е подходящия момент а, да се извършва модернизация на тези инструменти. Комисията, Европейската комисия, според мен трябва да подсили европейската економика сега да повиши броя на работните места, да има по-голяма индустриализация в настоящото състояние на економиката, мисля, че добре си работят инструменти за търговска защита, те са балансирани, а ако се променят, можем да отслабим позициите си или да внесем известни причинители на шокове на пазара, що се отнася до износителите и вносителите. По отношение на прозрачността, Европейската комисия предлага по-своевременно предлагане на информация а, за а, сроковете. Тоест, вносителите в Съюза по този начин ще получат облегчения. До какво обаче ще доведе това? Може да доведе а, до осложнения което пък от своя страна да попречи на ситуацията, особено що се отнася до тези ответни мерки или ответни отмъстителни действия в системата. Има и политически такива, те могат да бъдат не само търговски. Европейската комисия твърди, че това трябва да се бори с ексофицио на меса не е това промяна от някакъв вид, защото то е записано вече в европейското законодателство. Има хора, които се възползват от тези възможности на наш гръб. Липсата на сътрудничество в крайна сметка бе отхвърлена по време на консултациите. Така че могат, може да има такъв тип ответни стъпки. Що се отнася до а, прегледа на текста и промените в него, крайните срокове, за временните мерки, може да се въведе един а, текст за 3 месеца, който обаче ще отслаби от своя страна инструментите. Говорим също така за така нареченото минор дацио това трябва да се приложи на практика, за да се види как ще сработи. На мен така не ми звучи добре. Говори се за намаляване на тарифите. Да ви кажа, не винаги е това желание, желание, ефект, особено що се отнася до най-низкото мито. Най-низкото мито не благоприятства нашата индустрия. Благодаря. Thank you very much. And finally, Gianluca Susta, Group. И накрая от SND. Джан Лука Суста. За краткото време, което имаме, господин председател, част от въпросите вече бяха зададени от колегите и затова аз съвсем набързичко няколко наблюдения искам да споделя с вас. Има един а, първи въпрос, който винаги възниква в такива проблеми. Е ли необходимо изобщо да има предложение с консултации от този тип. Намираме се в много особен момент. Живеем в един сблъсък между обикновените политики на Европейската комисия и общата ситуация на европейската конкурентоспособност. Има опит да се съчетаят интересите на потребителите с интересите на потребителите, на, извинете, на производителите. И до сега това води единствено и само до поставяне на а, равенство между едното и другото и на наблягане върху най-низката цена – а с нищо друго като че не ни интересува. От друга страна отслабваме нашата индустрия, която в сравнение с 95-та година а, се е реновирала, особено в така наречените зрели сектори. Така че не можем да не си зададем такъв въпрос, особено имайки предвид какви са отговорите след а, консултациите. Говори се за 80% дори, ако искаме да споменаваме проценти. 80% от а, а, участващите в нея са обезпокоени. Нашия парламент и предишния мандат и в този бе един от а, субектите, които накараха да оттегли своята зелена книга а, господин комисаря за реформата на тези инструменти, защото много либерално се гледаше на тези инструменти, а тези времена минаха. Това не са времената на глобалната конкуренция. Не сме стигнали до до момента, в който да преодолеем кризата. Сега се намираме в криза, имаме глобални конкуренти, които преди 10 години бяха на път на развитие. Единствено и само те налагат нови начини а, за конкуриране с европейската промишленост. И това продължава да ни притеснява. Когато се премина от консултации към конкретни предложения, думи като определяне на общностния интерес, гъвкавост и бързина при прилагане на мерките антидъмпинг, по-голям подбор, реагиране на световните пазари, особено що се отнася до споразумента за а, свободна търговия и реципрочност и, и възможност за ответни мерки, които малките и средни предприятия Та, когато използваме целият този речник или набор от думи, трябва много да внимаваме. Имаме резултати от консултацията и един различен цивилизационен подход, който пак бе следван от а, Европейската комисия. Съвсем различна е Европа от а, това, което фигурира в главите на някои от комисарите в Европейската комисия. Има много голяма тревога, че се говори за по-голям достъп до Европа, либерализиране на пазарите, за вносители от трети страни. Така че ние трябва всъщност да насърчаваме иновациите и нашата промисленост. Благодаря. Well, we are supposed to finish this. Uh, Предлагам да приключваме е, вече в рамките на 40 минути. И съответно съм запазил 30 минути за отговор на първоначалните оратори, т.е. остават ни още 10 минути за въпроси. Ще ви помоля за много кратки коментари. Well, the gentleman from the Italian representation, yes, with a very short remark. От италианското представителство а, колегата, много кратко, моля ви, минута и половина. Thank you. Благодаря. Наистина е, е важно, т.е. дали наистина е важно да модернизираме инструментите за защита на търговията? Не, от моя гледна точка не. Не е сега момента от страна на комисията. Тя обаче реши да действа по съвсем различен начин от предишния опит за реформа е, през 2006 година а, опит, който много скоро беше блокиран от Италия, моята държава. Резултатите от тази а, консултация широката общественост са ясни. Голяма част от потребителите на този инструмент са производители, а не по-нататък от веригата. Повечето от тях искат да се здрави за законодателството, да се укрепи, за да може да се защитава европейската индустрия. На трето място, това не са протекционистични средства, а начин да се борим с нелоялната конкуренция. Колкото по-силно е законодателството в областта на инструментите за защита на търговията, толкова по-силна позиция ще имаме в преговорите с СТО. В криза сме, както знаете, и ние предлагаме по-ефективни, по-силни инструменти за защита на търговията, без тест за в интереса на Съюза. Трябва ни нова система, такава каквато има в трети страни, като Съединените щати. Щом има на конкуренция, трябва моментално да се прилагат мерки. Европейските предприятия ще имат полза от такава автоматична система. Инструментите няма нужда да се политизират. Ако имахме ефикасно законодателство, което наистина подкрепя нашата индустрия, така както предлагаме, моментално можехме да дадем статут на Китай и други държави като пазарна економика, но нищо не дава това право през 2016 през СТО. Италианският министр подчерта пред другите колко е важно да се реиндустриализира Европа това е процес, който преминава през укрепване на инструментите за защита на търговията, а не отслабването им. Може ли заключение, извинявайте, казва председателят, може ли да си кажете също и името, за да можем да включим в протокола? Амедео Тети се казвам аз от италянското правителство. Еврокомерс Следва представителят на тази организация. Благодаря, господин професор Морейра. Идвам от Европейската асоциация, която представлява 6 милиона предприятия в производствения и сектора на услугите. Не смятаме, че всички сме представени от Business Europe, с това нека направя няколко, бълни, няколко бързи бележки. Наясно съм, че сме ограничени времето. Важното тук в това а, усилие е да не повторим сценарий от 2007 година, където имаше много сериозен конфликт между интереса на производствените сектори и вносителите. И предизвикателството днес според нас е да се намери решение, което да съчетае различните позиции на вносителите и производителите в Европейския съюз. И бихме искали много да а, се включим в диалог а, в това отношение и да се справим по-добре от преди няколко години. За нас а, антидъмпингът е в полза на производителите, но, но за да може да не накъняваме интересите на вносителите, ни е нужно повече предвидимост, така че повече а, предвидимост. Това е нужно според нас. На второ място повече прозрачност, съгласен съм, и указания, включително за теста за интереса на Съюза. Трябва да подчертаем, че разследванията инициирани служебно не са добра идея. И още веднъж в бъдеще ние сме на разположение за изслушвания или семинари, когато смятате, че може да сме от полза. Много ви благодаря. My name... Благодаря, професор Морера, Рене Ван Слотен се казвам, от Европейската индустрия на химикалите съм. Представлявам, така че искам в началото да кажа, че според нас наша, настоящата система е много а, балансирана, над 150 милиарда е стоиността на износа ни и доста е сериозна сумата по отношение на вноса. Така че имаме доста балансирано становище спрямо антидъмпинга, не може да се използва за протекционизъм. Това, което обаче виждаме напоследък е, че има голямо отклонение, причинено от суровините експортните мита и всички елементи, свързани с този процес. Тези елементи не са достатъчно разгледани в преговорите за споразумените за свободна търговия, нито в СТО, нито в регламента за общите преференци на, префер, преференциални практики и трябва да се включат в различни форми, така че да стане ясно, че са необходими а, корективни действия в случай на отклоняващи действия при суровините. Няколко моби чух вече за социалното и екологично екологични дъмпинги. Според нас обаче много силно искам да настоявам а, на това, че а, такива теми не има е мястото в а, инструментите за защита на търговията. Не можем на ниво граница да въвеждаме корективни мерки, било то посредством нови социални или екологични мерки. Благодаря. Други желащи да се изкажат, питал председателя. Нека зададем няколко въпроса и на комисията. Нека и аз да задам. На първо място настоявам, че двете условия, които бяха споменати от комисаря Дегухт преди три години, не са реалност. Така че си задавам въпроса защо беше решена тази инициатива точно сега да се а, развие и стартира. Някои от формулировките в документите на комисията позволяват да останем с впечатлението, че Целта е да се привнесе гъвкавост, а, цитирам, селективност, отново цитирам и се страхувам. Тоест, вие не се ли страхувате, че комисията може да бъде обвинена в някаква а, някакъв скрит а, дневен ред, а, да се коригират инструментите такива, каквито са. Правилният момент ли е точно сега в а, кризата? Вместо да даваме а, все пак някакви знаци за това, че се опитваме да привнесем гъвкавост при тези инструменти, или пък по-скоро трябва да се борим за укрепването на, на съществуващите инструменти. Имам а, две австралийски съобщения за пресата заглавие Укрепване на системата на Австралия за антидъмпинг. Сред тези мерки има създаване на международна система за съвети, спонсорирана от Австралийската федерация в подкрепа на малките и средни предприятия да започват разследвания срещу антидъмпинг, срещу дъмпингови практики. Не смятате ли, че е малко странно, че в същото време нашите малки и средни предприятия смятат, че е изключително трудно да се ползват тези инструменти? Не смятате ли, че трябва да имаме инструмент за тях? Вместо абсолютно да ги изолираме заради високата цена. И накрая няколко предположения, които идват, може би информация, която идва от комисията, дали е вярно, че ресурсите не достигат, защото се увеличава работния товар и няма достатъчно ресурси. Нека кажа още веднъж. Какво правят австралийците още преди две седмици? Правителството много сериозно ще разшири средствата, които се посвещават на тази тема с допълнителни, допълнителни върху това, което вече се харчи, 24.4 милиона до 2016. Така че, наистина, системата да може да откликне на жабите от австралийската индустрия и да могат да се взимат решения на време и достатъчно надежно, така че производителите в Австралия да не се да не трябва да закъсняват и да ползват системата за антидъмпинг. Не смятате ли, че комисията трябва да се справи именно с тези въпроси, вместо да инициира законодателен преглед, който до момента никой не може да ни обясни като хората. Това са въпросите, които според мен а, трябва да бъдат коментирани от комисията. Сега а, думата давам в обратен ред. за да може да чуем направи комисията. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. На първо място мисля, че трябва да направим разлика в този дебат между правилата, такива каквито са, или, и създаването на нови правила, които ще ни е, сблъскат с задълженията ни по СТО. Мисля, че ще бъде разумно да разгледаме това си занятие като първоначална стъпка преди преговорите в Женева. Но е първата ми забележка. Втората ми забележка е, че В комисията, в предложението на комисията, ако мога да го нарека така на този етап, имаме известна гъвкавост, която е предложена, но тя не е едностранна. Имате гъвкавост. Ако имате гъвкавост от едната страна, трябва да имате от другата. Нека да спомена в това отношение въпросната shipping clause, клауза за транспортирането. Аз считам, че това е много странно предложение. А тези нещастни вносители или износители ще се изблъскат с едни изисквания, които не са очаквали. Когато е започнал процеса 9 месеца по-рано, какво може да каже един износител? О, нищо не знаех. Не можех да очаквам, че ще има мито против дъмпинга. Това е малко изкуствен аргумент. И няма да настоявам на други елементи. Без съмнение, има нови предизвикателства които сега съществуват, но не са съществували преди. Но основният въпрос е дали правилата, такива каквито са, могат да се справят с тези предизвикателства. На този етап не чух нищо от снабдителската врига. Нещо, за което се говори в доста документи. Има ли нужда да се променят правилата, за да се осигурят доставките? Мисля, че няма нужда. Този въпрос може да бъде е, изпълнен с настоящите правила. Въпросът е само да се знае какъв е происхода на продукта. Това е. Благодаря, господин председател. Благодаря. А сега доктор Еруин Пелмонст. Имате думата. Благодаря, господин председател. И аз ще се огранича до няколко кратки коментара. Първо, в отговор на казаното от колегата Жак Буржуа, напълно съм съгласен с него, че от международна гледна точка можете да приемете правилата на СТО+, така както можете да ги приемете за общностни правила, но не можете да отидете отвъд рамката на правилата на СТО, което означава за добро или за зло, вие не можете да използвате вашите инструменти, за да действате против социалния дъмпинг. Не можете да ги използвате и срещу екологичен дъмпинг. Ако искате такива правила, ще трябва да намерите инструментите другаде, а не в тази област, защото те не могат да послужат за подобни цели според правилата на СТО. Другата забележка беше казано от Етюк, мисля, за евентуално въвеждане на жалба, да, може е, по, по международните правила също може да бъде направено. А, е, например, ако комисията поиска да внесе такава жалба, но това е съвсем различна ситуация спрямо а, действия срещу социален или екологичен дъмпинг. И още нещо, четвърта точка, относно износните мита колкото чух господин Ван Слотер го каза, е, вече има по настоящите разпоредби правила за тази цел и е, мисля, че те функционират ефективно и се наказват износа, който се възползва от системата ако работихме по различна система, резултата ще, ще да бъде по-лош, така че комисията сега ще се опита да промени тези практики. Не мисля, че резултата ще е положителен. И относно казаното от Жак Буржуа, относно веригата доставки и световният проблем в това отношение – вече видяхме подобни случаи в миналото и вероятно ще има подобни и в бъдещето, когато един от основните европейски производители и също производители от Китай и ем, Корея произвеждат абсолютно същите или 90% същите неща. А, правата за происхода трябва да измерят основните елементи на производството. не можете да използвате правилата за происхода, за да създавате разлика. Защото, примерно, много пъти централата на дадена фирма е в Европа, а пък даден примерно апарат се сгубява в Китай. Тоест, ви отивате срещу европейските фирми. Благодаря. И сега думата има самата комисия. Благодаря, професор Морера. Благодаря на всички участници за, забеле... за интересните забележки. Някои от въпросите засягат същността на а, нещата и целите. Искам да отговоря на някои от а, въпросите. Както каза италианският представител, имаше опит преди 5 години с комисаря Манделсън. И за, за преразглеждане на текстовете, но такав, такова противопоставяне е, се получи, че в крайна сметка тази идея беше изоставена. Имаше два лагера. Едни, които се противопоставяха твърдо, а други, като Ирландия и Обединеното кралство, които искаха да се продължи с разглеждането, но в крайна сметка това раз, разединение блокира нещата. Това съответно се случи и в индустрията, т.е. от една страна имаше хора, които, е, фирми, които искаха да има преразглеждане, друга не. И в крайна сметка резултата беше стопиране ние трябва сега да модернизираме текста, като запазим равновесието. Именно за това избрахме думата модернизиране. Защото ако говорим за подсилване, така както беше казано в пресата, нещата няма да се получат. Трябва да запазим равновесието. Именно за това трябва да помислим много внимателно за един компромис и Именно това сега се опитва да направи комисията и мога да ви кажа, че в настоящата ситуация сме изправени пред натиск, пред политическо влияние от трети държави. Комисарят Дегух се опита да прилага стрикно закона и това е начинът по който ще процедираме. И ако имате един такъв справедлив дневен ред и се опитате да работите по прозрачност и предвидимост, така че всички да вярват в системата, това е решението. Администрацията ще бъде ограничена от правилата и така ще се спазват те. Как мислим да постигнем тази цел? господин председател. Има голям брой технически въпроси. Няма да влизам в детайли по всички от тях, но някои са важни. По прозрачността вече разисквахме, че е, тази информация не трябва да отслабва инструментите. Напротив, е, тя трябва да дава възможността на заинтересованите страни да реагират в подходящия момент говорим за правилни срокове и така нататък, това не означава, че отслабваме системата. Ответните мерки са наистина проблем. Радвам се да чуят експертите, че да чуят експертите потвърждение, т.е. не само комисията си го измисля. Наистина има проблем и а, така беше случай с мобилните оператори. Знаете за какво говоря. Тук бяха представени две, две гледни точки. Бизнес в Europe каза, че е, не взимате предвид всички случаи. А пък другите казаха, отивате твърде далече. И не бива да засягате чужестранните правителства, само компаниите. Така че ние трябва да намерим отново баланса и да изиграем добре картите си. Относно синдикатите чух от професор Буржуа, че има проблем с делегираните правомощия и че трябва да имаме по-добра дефиниция в законодателството. Разбира се, може да се опитаме да го направим, но не смятам, че а, имаме делегирани правомощия, само с изпълнителни правомощия можем да направим нещо повече за приемане на насоки и съм се радвам да чуя тук, че синдикатите са готови и ще приветстват на такива насоки. На другия въпрос на синдикатите дали трябва да има увеличаване в съвместните действия. Мислим, че когато съветите на компаниите решават да подадат жалба, това надали ще е против интересите на синдикатите. Тоест, предполага се, че управителният съвет на компанията представлява и вашите интереси в този случай. Обикновено именно управителният съвет ще внесе тази жалба. Ако вие решите сами да действате, може да се сблъскате с технически въпроси. Смятам, че ако се стигне до подобни проблеми, комисията ще остане отворена, за да а, ви улесни съвместните процедури. Относно субсидиите, госпожа Келер каза, че доста от нещата са свързани с субсидии, например, на изпълняването на климатичните цели и други. Това не е по СТО. Така както каза господин Фемлоус, има ясни и ясни идеи, които са законно задължителни и не можете да се отклонявате от дефинициите. По малките и средни предприятия ние сме на ваша страна имаме специално бюро, което подпомага малките и средни предприятия. То може да бъде подсилено и е ясно, че не искаме да имаме ситуация, при която а, инструментите пречат на малките и средни предприятия. Относно ресурсите, ако смятате, че имаме нужда от повече ресурси, човешки ресурси в генералната дирекция, мисля, че има достатъчно. Ни се говори само за 5% намаряване на персонала. Ah, ah. Много ви благодаря. Много се радвам, че проведохме този семинар. Дискусията бе много открита. Засегнахме много въпроси. Искам да ви припомня основното. Инструментите за търговска защита не са нещо, което можем или не можем да направим, т.е. не са факултативни. Не, това е задължение на Европейски съюз. Говори се за свободна търговия и за справедлива, почтена търговия. Трябва да изпълним това свое задължение, което е записано в търговската конституция, ако мога така да се изразя на Съюза. Освен това, трябва да зачитаме и своите задължения по СТО. Не можем да нарушаваме тези правила, защото те определят световната търговия и не можем просто да ги нарушаваме. Не може да има дъмпинг социален или екологичен. Освен ако някоя държава реши да не се спазват определени правила за опазване на околната среда и експорта. Това не е ли също дъмпинг? Ако една държава реши е, да се възползва от дерогация по собствените си стандарти и по стандартите за по трудовото право. Каква е разликата между това и преки субсидии. И накрая ефикасността на мерките. Тя е ключова. Ще подкрепя Европейската комисия в искането им за допълнителни ресурси, финансови и човешки, както и технически, за да може да се постигне това. Не можем да изоставаме зад Австралия и САЩ. Държави, които имат и защитават своите индустриални интереси. Те се борят срещу несправедливи практики. Благодаря. На сайта на комисията ще можете да намерите информация от настоящия семинар. Благодаря. Christmas, to Весело коледа, четите нова година. The reason why I